Съгласно член 14 параграф 2 от нашия правилник, председателят, който напуска, не е този, който води дебата за избиране на нов председател. Следователно, днес няма да има никакъв дебат, освен пряко свързания с избирателната процедура – Предвидили сме избор на председател на Европейския парламент. Това е точката за дневния ред днес. Кандидатите за председател